Good morning, dear colleagues. Добро утро, скъпи колеги. Мисля, че можем да започнем. Добро утро. Нека започнем с приемането на дневния ред. Точка 21 ще бъде обсъдена след точка 23, а точка 2 след точка 17. Точка 16 и точка 21 ще бъдат отложени. Ако няма възражения, и ако не бъдат внесени възражения до края на днешното заседание, протоколът от заседанието 24 януари и 21-22 февруари ще бъдат счетени за одобрени. Започваме с точка четвърта. Заместване на приложение А към регламент от 2015 година 848 за производството по несъстоятелност. Докладчик е господин Тадеуш Звявка. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Постоянно обсъждаме въпроса. Днес го обсъждаме за пореден път. Мисля, че ще го обсъждаме и в бъдеще. Става дума за производствата по несъстоятелност. Нека ви припомня, че в началото на този мандат приключихме успешно преговорите с съвета бе прият регламентът за производството по несъстоятелност. Той е в сила от 2015 насам. От юли 2016 година регламентът се прилага с изключение на една част. Става дума за частта, уреждаща включването в мрежа на регистрите на производствата по несъстоятелност. Тази част ще влезе в сила през 2019. Тъй като Производството е доста динамично и всяка държава членка може да приспособи своите производства по несъстоятелност към своите изисквания и особености, като вземе предвид интересите на дружествата и на работниците. трябва да се вземат в рамките на производството по несъстоятелност най-добрите изгодни решения от гледна точка на социалните и економическите аспекти. С други думи, постоянно се намират нови решения. Към регламента има две приложения. Приложение А съдържа списък на различните видове производства по несъстоятелност. Приложение Б пък съдържа описание на държавните органи и институции, отговарящи за производствата по несъстоятелност. Тъй като в отделните държави членки настъпват промени и ние от своя страна трябва да направим промени, не чрез а, актове за делегация, а в рамките на обичайната законодателна процедура. През 2016 година за първи път бе въведена такава промяна. Тогава бе изменена полската нормативна уредба. Ние трябваше да приспособим регламента към тези промени. Сега Харватия, България, Португалия, Латвия и Белгия са се обърнали към Европейската комисия с искане за подготовка на предложение за изменение с искане за изменения в нормативната уредба. В приложенията към директивата трябва да бъдат направени промени, за да се отчетат промените настъпили в държавите, които изброих. Надявам се, че Европейската комисия вече е направила своя анализ – Надявам се също така, че може да ни даде информация за това, на какъв етап от работата си се намира към момента. Надявам се, че може да го направи, тъй като трябва да спестим време. Двете институции работят паралелно, не се изчакваме взаимно. Става дума по-скоро за технически въпрос. Надявам се също така, че и съветът в лицето на държавите членки е направил своя анализ и че сравнително скоро ще можем да доведем цялата процедура до успешен край. С ваше позволение, госпожо председател, искам да помоля Европейската комисия да ни даде информация. Благодаря ви, господин Звевка. Ще дам думата на колеги, желаящи да вземат отношение. Някой иска ли да вземе думата? Then, if there are no comments, I would like to ask uh, whether the... Ако няма желаящи да вземат отношение, ще се обърна към представителите на комисията и председателството на съвет. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Нека изразя нашата подкрепа за проекто доклада, изготвен от уважавания ви докладчик. Приемаме и измененията, за които е взел решение съветът. Нека разясня с няколко думи нещо, което вече упомена вашият докладчик. Предложени са технически изменения по приложение А на регламента, преразгледания регламент за производството по несъстоятелност, за да се вземат предвид промени в различните производства по несъстоятелност – залегнали в изменената нормативна уредба на държавите членки наскоро. Има промяна в нормативните уредби на няколко държави. Европейската комисия направи проверка на тези промени. Провери дали те са в съответствие с регламента за производствата по несъстоятелност. След този анализ можем да заключим, че изцяло се спазват по линията на тези промени изискванията по регламент. Затова и приемаме текста, изготвен от съвета. Подчертаваме, че действително става дума за технически изменения. За това бе направен и технически анализ на това дали са спазени условията. Условията са спазени. Благодаря ви. Господин Звевка, имате думата. Искам да благодаря на представителката на Европейската комисия. Благодаря и за разясненията. Предлагам ви следното. Крайният срок за внасянето на измененията да е до 1 април. В случай, че има изменения. Ако няма изменения или ако измененията не са особено сложни, то не изключвам още на следващото си заседание да можем да гласуваме по доклада. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря ви, господин Звевка. Помня, че крайният срок за внасянето на изменения бе 11 април 2018 година, 12 часа на обяд. Ще видим кога ще можем да гласуваме. Преминаваме към точка 5. Триизмерното печатане. Предизвикателство в областта на правата на интелектуалната собственост и гражданската отговорност. Докладчица е госпожа Жоел Бержером. Давам ви думата. Мерси, Лора. И шар президент. Благодаря, Лора. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, бих искала най-напред да ви благодаря за приноса по доклада във връзка с триизмерния печат. 149 изменения бяха внесени, което е доказателство за интереса, който проявявате и за който ви благодаря. Предлагам ви да разгледаме някои от тези изменения за да може да ги обсъдим. Може би не всичко е било точно преведено а, и може да не сте ме разбрали правилно. Съображение едно бе обект на много изменения. Всеки от докладчиците в сянка внесе изменение по а, първото съображение. Това, което аз наричах маргинален ефект относно развитието на пазара на тезмерното печатане – не получи вашето одобрение. Както и вие, така и аз смятам, че този пазар ще се развива. Исках просто да внеса нюанс, имайки предвид консултациите ми с хора, които работят в този сектор, стана ясно, че тази процедура ще бъде дълга и ще струва скъпо на частниците най-вече. Относно изменението на господин Дегранде Паскуал, Глога, и Карим искат заличаване на този пасаж. Има и изменения, като това на господин Буда, които имат искане за допълнителен текст. По съображение С, очакванията на работещите в различните сектори. Смятам, че може да изготвим компромисно изменение, защото изменение от 25 до 29 преследват една и съща цел, а именно да се постави акцента върху факта, че все повече сектори биват засегнати от разработването на триизмерни печатни машини. Може би има аспекти, които не сме взели предвид и за които няма да говоря сега, но това, до което се сещаме, е медицината, архитектурата, дизайна, аеронавтиката, археологията – или по-точно археологичното възстановяване. Съгласна съм с господин Де Грандес Паскуал. В изменение 31 вие казвате, че липсата на правна уредба ограничава употребата на триизмерното печатане в ключови индустриални сектори, като например космонавтиката или ем, зъбната медицина. Това ще ни даде възможност за научна и развойна дейност, така че е добре да вземем предвид и това измерение. По съображение Е и възможността за създаването на нови работни места, които да не бъдат толкова опасни да не бъдат толкова а, разходващи енергия, може да има компромис компромисно предложение, заедно с предложенията на господин Попа, Кризогонос, Масталка, Глога, господин Любретон и госпожа Бутанея. Това са изменения 37, 38 и 39. Противно на безпокойствата на някой от вас, произвеждането на предмети чрез триизмерен печат не винаги е незаконосъобразно. Трябва да се вземат предвид различните фактори. Изменението на господин Делво, господин Масталка, господин Кризогонос, Лебротон и Бутоне, госпожа Бутоне, да уточня, дават уточнения в този ред на мисли, но нека да внимаваме. Всъщност, господин Андерсън, има едно изменение, което не разбрах. Може би нещо не е било преведено както трябва. Или аз съм глупава? 61-во изменение имам предвид. Там вие казвате производството на продукти чрез триизмерно печатане е съобразно. Едва ли това е възможно? Изменение 61 во имам предвид, но може би има някакъв проблем при превода. като приключи изказването си, ще ми кажете какво сте имали предвид. Имате предвид незаконосъобразно, нарушаващо обществения ред. Това ли имате предвид? Относно съображение О и гражданската отговорност, изменение от 100 до 106, всички преследваме една и съща цел, а именно идеята за общата гражданска отговорност се прилагат и към триизмерното печатане, но може да се предвиди специален режим при възникване на някакви правни проблеми. Не можем да знаем какви ще са проблемите, които ще възникнат по отношение на гражданската отговорност. Важно е да вземем предвид исканията и безпокойствата на всеки един в това отношение. Подкрепям изменение 97 на господин Андерсен, госпожа Отала относно ролята на триизмерното печатане при намаляването на потреблението на енергия и на природни ресурси. В областта на строителството това е изключително важно, защото тризмерния печат ще спомогне за намаляването на енергийното потребление и е начин за борба с климатичните изменения. Важно да поставим акцента върху този аспект. Изменение 111. Безпокойство във връзка с отраженията върху здравето на някои продукти на триизмерния печат. Това отразява и моите безпокойства, които съм изразила в изменение 113, така че подкрепям изменение 111. Относно авторските права и техническите и правни възможности за контрола, вие не одобрявате всички вие създаването на данък върху триизмерния печат, който да компенсира вредите на притежателя на интелектуалните права. Изменение 115 на господин Карим, това на господин Андерсен, това на господин Глог, това на господин Грандес Паскуал, на господин Буда. Разбирам позициите ви. Наистина, доста полемични са аспектите, които повдигате и съответно предлагам следното. Понякога, когато плащаме фотокопие, в цената на фотокопието на даден лист хартия е, включена, е включен и данък от 0,01 цент. Идеята ми е да променим данъчното облагане в тази сфера. Говорим за един цент, който обаче има огромни последствия – когато чуем за данъчно облагане, всички настръхваме, защото а, биваме облагани с много данъци, но в този случай е добре да помислим. Погледнах цифрите. Сумата набирана посредством облагането на триизмерния печат е огромна и тя се изплаща на творците и създателите на продуктите. Така че няма да настоявам на позицията си в това отношение. В случай на 25S заплащаме 118 евро, но чрез телефона си може да използвате 5S и в последствие да правите всичко, което си пожелаете с продукта, включително и да го разпечатате. Това е много важно, както за тези, които имат смартфони, така и за производителите. Съгласна съм с госпожа Гепхарт, която казва, че е важно общественото мнение да бъде приобщено в желанието за защита на правата на интелектуалната собственост при триизмерния печат. По отношение на триизмерния печат и произведенията на изкуството все още не сме направили правилни оценки правилна оценка на последствията от триизмерния печат. Ще трябва да изминат дълги години преди да може да видим какъв ще бъде ефекта а, върху оригинала на направеното копие. Имате притеснения по отношение на патентите. Мисля, че се спрях на всичко. Благодаря ви за вниманието. Сега ще изслушам внимателно коментарите ви. Thank you very much. Uh, good morning from, from me. Uh... Благодаря. Добро утро, господин Деграндес, Паскал Деграндес. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Mm-hmm. За мен това е повод да взема позиция по този проект чрез е, обмяната на мнения, която в момента се провежда в нашата комисия. Когато разработваме изменения, всъщност установяваме е, сходството на възгледите ни. Така поне мисля аз. Все пак е, не мога да кажа, че няма различия. И пътюм искам да благодаря на госпожа докладчицата за времето, което ни отделя, за вниманието, с което ни изслушва, защото тя изслуша всички изменения, опита се да влезе във връзка с авторите им. И е, в, повечето случаи се опитахме да намерим сходство на възгледите ни. Въпреки това, е, някои разногласия остават. Те са свързани най-вече с новите възможности, които възникват е, е, по силата на появата на нова технология – Съвсем откровено казано обаче, е, винаги е, трябва, когато обсъждаме подобни въпроси, да е, знаем каква е действителността. Когато законодателя закъснява, действителността го изпреварва. Вече има така наречени автономни автомобили. Ние не сме направили опит да предотвратим или да изпреварим правните измерения на подобни нововведения. Така че много често действителността изпреварва законодателя. Друго, друго нещо да придадем съответното значение на триизмерния печат – по този начин ще се въведат много нововведения, ще е, се намали себестойността, е, ще се създадат нови продукти, които ще изпреварят настоящите. Такава технология може да бъде проста е, и лесно достъпна за най-различни хора. Като казвам лесно достъпна, имам предвид и като цена. Естествено, е, е, заедно с е, някои депутати, които няма да цитирам, но които съставляват мнозинство и които са автори на изменения, да моите изменения като цяло съвпадат с изменения на други колеги. Докладчицата се занимава с въпроса, опитала се да сближи гледните точки. Мисля, че това е похвално. Далеч ни е било лесно, защото е важно различните политически е, семейства да е, е, постигнат съгласие помежду си. Трябва да се опитаме да компенсираме собствениците на интелектуална, притежателите на интелектуална собственост чрез триизмерен печат. Между вас, колеги, има много известни юристи. Мисля, че знаете какво е положението. Аз искам да отправя призив призив към националните компетентни органи, защото всъщност ние навлизаме и в материя от национална компетентност и нарушаваме принципа на субсидиарността. Общо има 149 изменения. Госпожа докладчицата вероятно е права. Е, мисля, че е, няма несъвместими позиции и непримирими позиции. Сигурно можем да намерим точки на съгласие. Радвам се, че госпожа докладчицата изслуша е, авторите на изменения, изслуша техните доводи опита се да преодолее разликите в мненията чрез компромисно изменение, за да може проекта да върви напред. Така че мога само да поздравя госпожа докладчицата за работата й, за отношението, което прояви към нас. Е, искам да се възползвам от случая, за да я поздравя още веднъж. Госпожа Гебхарт. Е, Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на госпожа Делво, докладчицата в сянка на групата на социалистите и демократите. За съжаление, тя днес е без... Наистина съжалява, че не може да участва. Ще пребида сега на френски, тъй като ще прочета текста, който ми даде. След внимателен прочит, като цяло тя подкрепя възглед на госпожа Бержерон и благодари за инициативата, но е направила предложение за изменения по много точки. По точката от преамбюла, според нея, не е уместно да има позоваване на текст, който все още се обсъжда. Позоваването на член 10 и 14 и предложенията на някои аспекти по е, договорите за доставчиците на цифрово съдържание, мисля, че трябва да се преработи текста и иска по-скоро да се запознае с съдържанието на тези разпоредби, преди да препоръча тяхното прилагане. Госпожо Бержерон, вие се спряхте на тези точки. Добре е да уточним за какво точно говорим. Понякога това не е ясно, защото текста е, още не е готов. Колкото до отговорността за развитие на триизмерен печат в промишлен мащаб, според нея трябва да има възможности за колективен иск, за да бъдат обещетени съответните потребители. Става въпрос за точка от преамбюла N10. Също с цел защита на потребителите тя подкрепя създаването на начини за идентифициране, за да има проследяемост на продуктите. Тук говорим за параграф 3. Напомня, че тези технологии е, са економическа изгода за Европейския съюз, благодарение на възможностите за персонифициране на обектите и това е, в много голяма степен отговаря на изискванията на европейските потребители. Възможност за изнасяне на производството и економия на енергия. Трябва да се възползваме от тези възможности, но трябва да има последователна европейска рамка и хармонизиран преход. Разбира се, че е, тя е готова за обсъждане на компромис. Е, е, е, Сега искам да се изкажа и от своя име. Става дума за изменение 123, за което госпожа Бержерон се изказа по положително. Много е важен въпросът, визиран в това изменение. Триизмерният печат може да доведе до много положителни промени, но не бива да забравяме и какви са последиците от него във връзка с авторските права, когато се възпроизвеждат произведенията и продуктите. Няма да е достатъчно да се наложи само събирането на такса трябва да сме особено внимателни във връзка с правата на авторите. В това отношение благодаря ви за добрата работа. Благодаря и на вас, господин председател. Thank you, Mr. Anderson. Председателката, благодаря, господин Андерсон. You, благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на докладчетата за нейната работа. И накратко да кажа нещо. Имам 23 изменения, няма да ги изреждам. Ще ги обобщя накратко. Целта на моите изменения е регулиране на триизмерния печат. За да се улесни прилагането на тази нова технология, и обществото изцяло да се възползва от тази толкова интересна технология. Не трябва да свръхрегулираме или да разработваме нова, е, лош, лошо регламентиране, което ще възпрепятства тази технология. Започвам с изменение 61 по точка от е, преамбюл ХАШ Разбирам от секретарията, че превода е бил неправилен на френски. Ако правилно ви разбирам, извинете за моето произношение. Първо, произво... първо производството тук, тук едно липсва, но все пак е много по-добре на английски. И много по-разбираемо е, говорим за промяна на е, точка от преамбюла хаш. Не звучи достатъчно добре на английски след промяната. Мисля, че ще постигнем съгласие по тази точка от преамбюла. По параграф 4. Моето изменение е 116. Отстраняване на таксата върху триизмерния печат. Е, е, е, според мен това може да възпрепятства развитието на тази технология. А, а, каква, а, каква е приликата между този текст и ксерокопията или други възможности, възможните на GSM-ите, например? Сега, когато говорим за триизмерен печат, целта, първоначалната цел е да работим по такова досие е да се използва това. Така че едва ли трябва да въвеждаме такса за ксерокопия. По параграф 5, моето изменение 125, да се отстрани параграф 4 поради безпокойства за прекомерен надзор, който може евентуално да се предвиди по параграф 5. И ние, като зелени, смятаме, че директивата има много изменения, които са свързани с тази точка. Моето изменение 141, нов параграф, говорим за необходимостта за правилата за онези, които оказват услуги. Говорим за инфраструктури при триизмерен печат. Ако сме съгласни с това, мисля, че ще бъде чудесно. Мадам Бутоне. Госпожо Бутоне. Благодаря. Благодаря на госпожа Бержерон за доклада и за обясненията. Вие споменахте, че аз съм внесла изменения. Споделям констатацията, че Правните правила трябва да бъдат рамка за напредъка на технологията, без да го възпрепятстват. Аз ви подкрепям за създаването на такса по частни копия. Нека го наречем така. Това е важно за творците. Накрая, такава иновация не е довела до смущение в авторското право, но тъй като е даден файл, който може да се разглежда като творба, може би той трябва да бъде защитен. А, аз мисля, че фалшификатите не трябва да бъдат пренебрегнати, защото триизмерният печат предоставя големи възможности. Благодаря. Thank you. Uh, да. Председателя, благодаря. Европейската комисия иска да се изкаже? Yes. Thank you very much. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Искам да приветствам този проект доклад. Той повдига важни въпроси. В изказването си ще се спра само на въпросите за гражданската отговорност за предоставяне на информация. На 9 март на 9 март този месец службите на Европейската комисия създадох експертна група по тези гаранции във връзка с новопоявяващата се цифрова технология. Те трябва да се спрат, например, на директивата за гаранцията за продуктите и информация във връзка с гаранциите от по-широка гледна точка. Така че очаквам да работим съвместно по важния въпрос за гаранциите това е важно за правната сигурност, което е предпоставка за развойна дейност, за развитие на нови технологии, за економически растеж и от полза за гражданите. На 30 април е, трябва да приключи работата на експертната група. Председателя, благодаря. Das, uh, Bergeron, Госпожа Бержерон, иска ли да вземе отношение? Да, искам само да ви благодаря, да благодаря на всички. Господин Деграндес Паскуал добре обобщи нещата. Законодателя трябва да се опита да изпревари технологията, да съдейства за нейното развитие, като защити потребителите и околната среда, без да възпрепятства развитието на тази технология. Аз аз, аз сега я открих. Смятам, че това е проект на бъдещето. Много внимателно изслушах това, което казахте, но препани камъка си остават разликите по авторските права. Предвид моето образование, аз съм много привързана към защитата на творците. Ако няма творци, настъпва край на цивилизацията. Трябва да осъзнаем това. Трябва да си кажем, че този триизмерен печат е възможност за унези, които осъществяват фалшификати. И изкушението ще бъде огромно. Специално при предметите на изкуството това много ме засяга. Примерно бижу, картие е, има стойност заради самата материя, заради златото, например, но и, но, но и самата форма. Ако с, с триизмерен печат можете да го възпроизведете, произведете, тогава само е, суровината ще има стойност, златото е, или е, скъпоценните камъни. Но тъй като може да се възпроизвежда до безкрайност, вече няма да има ювелирна стойност. Така че трябва да се намери някакъв начин да се защитят творците. Защитата на творбите е защита на цивилизацията. Благодаря за вниманието. Uh, may I mm, just reiterate that the adoption in our committee is scheduled... Е, само да ви кажа, че доклада трябва да се приема в нашата комисия на 24 април. Six, reporting back to the committee on... Продължаваме с точка 6. Договорите за предоставяне на цифрово съдържание – ще бъдем информирани от госпожа Гепхарт от името на двамата са докладчици за хода на преговорите. Госпожо Гепхарт, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че тристранните разговори протичат в много положителен дух. Благодаря във връзка с това на българското председателство, което полага големи усилия за това да убеди правителствата на държавите членки и да постигне наистина добър компромис. От миналото заседание насам постигнахме напредък, най-вече във връзка с стойността на апдейтовете и срока на тяхното действие. Мисля, че Разпоредбата, за която се споразум... споразумяхме, е много добра, тъй като се прави разлика между апдейтовете за целите на сигурността, които са много важни в тази област, и други апдейтове. Другите видове апдейтове също са важни, но сигурността е, се ползва с прерогатив в случая. Работихме успешно и по още един въпрос във връзка с защитата на данните и по-точно общия регламент за защитата на данните. Тук също намерихме добро решение. Съветът беше против всякакво упоменаване на общия регламент за защита на данните. Парламентът обаче успя да се наложи за това в текста, за който се договорихме, да се упоменат нарушенията срещу общия регламент за защита на данните. Упоменахме да се вземе предвид това, когато се разработват общите критерии за съответствие. Има още два много важни момента. Първо, така нареченото вградено съдържание. Би ли следвало то да бъде уредено от този регламент? или от регламента за материалните блага. Парламентът съвсем ясно заяви, че не бива това съдържание да бъде уредено в регламента за стоките, а трябва да бъде уредено в този регламент. Не би трябвало да се прилага различен режим към едно вече предварително инсталирано на мобилен телефон приложение и апдейтовете по това приложение. Така няма да могат да се ориентират нито потребителите, нито доставчиците. Затова и настояваме не самите мобилни телефони, а предварително инсталираните на тях приложения да бъдат квалифицирани като цифрово съдържание – Срещаме отпор от страна на съвета. Не ни помага особено и комисията, тъй като постоянно променя позицията си. Но ние много държим на това свое предложение. Има и още един въпрос, по който не сме се споразумели. Става дума за нивото на хармонизация. Парламентът настоява за пълна хармонизация. В нито една държава членка няма достатъчно добра нормативна уредба. Дори и в Великобритания и Холандия, където са уредени тези въпроси в законодателството, за това и настояваме за пълна хармонизация. Това са двата въпроса, по които все още преговаряме, но като цяло, според мен, Взаимодействието между парламента и съвета до момента доведе до много добри резултати. При всички положения мисля, че ще можем да постигнем окончателно съгласие още по време на българското председателство. Поне има възможност за това. Не го заявявам категорично, но при всички положения има възможност за постигането на окончателно съгласие до края на българското председателство, тъй като не са решени само двата въпроса, които упоменах току-що. По всички останали вече сме се споразумели, освен това и двете страни проявяват воля за бързото постигане на съгласие, тъй като става дума за област, която се развива и променя много бързо. Още няколко думи за вграденото съдържание. Най-вече стоките с вградено в тях съдържание са бъдещето те ще се използват в почти всяка област в бъдеще. За това и за мен е важно този вид съдържание да бъде уреден от регламента за цифровото съдържание. Какви ли не продукти закупуваме, които използваме в ежедневието си? Наскоро си закупих принтер, например, и установих, че и той може да бъде свързан. Аз не го свързах, защото нямах представа за какво точно мога да използвам едно такова приложение. Но това е само едно доказателство за все по-широката употреба на такива стоки. Затова и този вид съдържание трябва да бъде уреден в регламента за цифровото съдържание. Много е важно за потребителите да има правна сигурност. Мисля, че с това ви предоставих добра информация или поне се надявам, ще се стремя да ви информирам добре и в бъдеще. Благодаря ви за добрите новини. Има ли желаящи да се изкажат колеги? Няма. Комисията, може би. Yes, you, Благодаря ви, господин председател. Държа да кажа, че и комисията остана със същото впечатление като госпожа Гепхарт. Останахме с впечатлението, че наистина е постигнат до тук задоволителен напредък. Много ще е важно да се постигне съгласие на политическо ниво още до края на българското председателство. Важно е да работим за постигането на тази цел. По въпроса за вграденото цифрово съдържание, Напълно сме съгласни с това, че е много важно да бъде уреден този вид съдържание в текста, тъй като в него е бъдещето. Все повече продукти в бъдеще ще са интелигентни и цифровизирани. Затова и те трябва да бъдат уредени ясно в нормативната уредба. Съветът е на същото мнение. Там в момента се работи на базата на неофициален документ, който бе изискан от комисията. Целта е да, установим, да се установи кои ще са най-добрите правила за вграденото съдържание. Ще видим в кой инструмент да бъдат включени тези разпоредби. Важно е при всички положения да се въведат функциониращи разпоредби, които да са от полза и за потребителите. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Можем да приключим по тази точка. Продължаваме с точка 7. Информиране на комисията ни за хода на преговорите по регламента САДКАП, упражняване на авторското право и сродните му права, приложими към определени онлайн предавания на излъчващите организации за препредаването на телевизионни и радиопрограми. Вторият кръг от тристранните разговори бе проведен на 13 март. Участваха посланник Колева от името на съвета и комисар Габриел от името на комисията. Бе постигнат напредък по редица въпроси, по които беше извършена предварителна подготвителна работа на техническо ниво. Не бе постигнат обаче съществен напредък по четирите въпроса, които бяха очертани като основните политически въпроси по време на първия кръг от тристранните разговори. Затова и по-голямата част от втория кръг на тристранните разговори бе посветена на допълнителното изясняване на тези четири въпроса и по-точно обхвата, препредаването, препредаването без отделен сигнал за излъчващите организации и датата на влизането в сила. Продължават разговорите сега на техническо ниво. Третият кръг от тристранните разговори ще се състои на 17 април в Страсбург. Това е всичко от моя страна. Има ли желаящи да се изкажат колеги? Явно не. Можем да приключим по тази точка. Продължаваме с точка 8. разглеждане на проекта на решение за изпълнение на комисията за предоставяне на разрешение за търговия съгласно регламент 726 наклоне на черта 2004. Докладчик е господин Йенс Роде. Той ме помоли да ви информирам, че не възразява срещу приемането на този акт за изпълнение. Има ли възражение от ваша страна? Явно не. Можем да приключим и по тази точка. Точка 9. Разглеждане на проект на решение за изпълнение на комисията за изменение на разрешението за търговия – издадено с решение С 2014-5318, окончателно. Отново господин Йенс Роде, докладчикът по това решение, ме помоли да ви информирам, че не възразява срещу приемането на този акт за изпълнение. Има ли възражения от ваша страна? Няма. Приключваме по тази точка. Преминаваме към точка 10. Става дума за регламент за изпълнение на комисията за изменение на регламент номер 1352 от 2013. Отново докладчик е господин Йенс Роде. Той не възразява срещу приемането на този акт за изпълнение. Има ли възражения от ваша страна? Няма. Преминаваме към точка 11. разглеждане на делегиран регламент на комисията за допълнение на регламент 2017 наклонена черта 1001 за марката на Европейския съюз и за отмяна на делегиран регламент 2017 наклонена черта 1430. Докладчик е господин Йенс Роде. Отново той ме помоли да ви информирам, че не възразява срещу приемането на този делегиран акт. В петък, 23 март, получих писмо от комисар Бенковска, в което тя изисква не внасяне на ранен етап на възражение срещу този делегиран регламент. Вчера бе разпространено проекто писмо до председателя на съвета на председателите на парламентарни комисии в съзвучие с член 105, параграф 6 от правилника за дейността. Ако няма възражения, можем да счетем, че сме приключили процедурата тук в нашата комисия. Секретариатът ще се погрижи за формалностите необходими за внасянето на проекта препоръката в пленарната зала и изпращането на проекто писмото на госпожа Викстрем. Не виждам желащи да възразят, за това и ще процедираме така. Приключваме по тази точка. Точка 12. Субсидиарност тази точка е само за информация. Сега трябва да прекъснем, тъй като работихме много ефикасно, гласуването е насрочено за 11 часа. Затова, за съжаление, ще трябва да прекъснем за един час. Няма какво да се направи. Ще се видим след един час. Господин Хризогонос. Извинявайте, само един момент. Ако желаете, можем да обсъдим точка 22. Става дума за оценка на прилагането на правото на Европейския съюз през 2016. Uh, Колеги, искате ли да обсъдим тази точка сега? Да. Okay. Uh, in that case... В такъв случай пристъпваме към точка 22. Разглеждане на измененията по доклада за мониторинг на прилагането на правото на Съюза през 2016. Думата има докладчикът господин Хризогонос. Yes. So, uh, thank you, Chairman. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за внесените изменения. Искам да изтъкна, че повечето изменения според мен са добри. Те доста ще да усъвършенстват изготвения от мен текст. Готов съм да приема повечето от внесените изменения. Така или иначе, основните въпроси, очертани в доклада ми, В докладите ми от изминалите години се упоменават и в доклада ми за 2016 година. Така че надявам се, че ако не постигнем единодушие, то поне ще има широк консенсус. Такъв бе случаят и през изминалите години. Благодаря ви. Има ли колеги желаящи да се изкажат? по проекто доклада? This does not seem to be the case. The commission wishes to... Явно не. Комисията иска ли да вземе думата? Не. Добре, тогава нека ви информирам, че гласуването в Юри е запланувано за заседанието ни на 23 и 24 април тази година. Приключихме по тази точка. Точка 22. Не можем да избегнем прекъсването до 11 часа.